налагат налагат и по-строги мерки. Grazie commissario, la discussione è... Благодаря, госпожо комисар. С това приключваме дебата по тази тема. Сега преминаваме към устния въпрос към комисията по дългосрочните грижи за възрастни хора. И давам думата на автора Лизлин за 4 минути. Благодаря. Поставихме този е, въпрос искане за устен отговор, за да е, видим какъв е етичният кодекс за грижата за възрастни хора. Тук става дума не за законодателство, а за обмен на добра практика. Твърде дълго е неадекватна грижата за възрастните хора в много отношения. Преди всичко трябва да ни е ясно какво вижда комисията като постигнато в държавите членки е възможност за обмен на добра практика. може да има физически, е, финансов, емоционален, психически турмоз е, над е, възрастни хора в старческите домове. Само за една седмица една 93 годишна жена напълно се обезводнява в дома. Не е направен никакъв опит тя да бъде уводнена по какъвто и да е начин. Има случаи на недохранване, на лошо отношение. Комисията разполага ли с данни колко възрастни хора са починали в старческите домове поради обезводняване и недохранване? Би трябвало лекарите в консултация с пациента да решат дали а, трябва да а, се включват а, лични данни за ДНК а, в картоните или не. Има пълна злоупотреба с правото на избор на хората в домовете. И а, когато а, говорим за отказа от реанимация, комисията съгласна ли е, а, че а, така а, се нарушава член 2 от Хартата за основните права, който предвижда правото на живот? сега на равнище на Европейския съюз трябва да изясним до каква степен се злоупотребява с това право на отказ от а, а, реанимация. Изписването на прекомерни количества а, лекарства, особено антидепресанти и а, психотични а, препарати, е а, е, много широко разпространено. В същото време по-възрастни хора не получават лечение и медицинска помощ просто защото те са възрастни. Директивата за еднаквото е, третиране трябва да включва и този въпрос равния достъп е, до здравеопазване без оглед на възрастта. Така по-възрастните хора могат да бъдат е, подкрепяни в собствените си жилища, ако те искат това изискванията за квалификацията на хората, които се грижат за възрастните хора, също трябва да бъдат завишени. Много държави е, членки урязват е, разходите за гериатрична помощ. Не бива да забравяме, е, че е необходимо асистентите на възрастните хора също да бъдат подкрепени. Грижата за възрастните хора се пренебрегва години наред и се надявам, че с този въпрос предложение за резолюция ще постави едно начало и ще заостри вниманието към въпроса, е, който наистина го заслужава. Възрастните хора не могат сами да се преборят. Ние трябва да се преборим за това гласовете им да бъдат чути, а не забравени. Благодаря. Преди да дам думата на комисаря Андор, моля всички да се вместят много строго в предвиденото за тях време, защото трябва да имаме предвид, че е ограничено времето. Госпожо председател, Уважаеми депутати, през следващите десетилетия ще продължи застаряването на европейското общество, за това възрастните хора трябва да получават качествени грижи, каквито заслужават. Държавите членки си поставиха тези цели за здравеопазване и дългосрочни грижи на европейско ниво. Заключенията на съвета от ноември 2009 призоваха комисията да изготви план за действие за допълнителни действия през 2011 година, които да гарантират достоинство, качество на живота и грижи за възрастните. Председателствата, които предстоят, тези на Унгария и Полша, ще продължат работа по този въпрос. Комисията вече предприе редица инициативи за подобряване на дългосрочните здравни грижи, да подобри познанията в тази област и да стимулира дебат на европейско ниво. Ние подкрепяме работата за предоставяне на дългосрочни грижи в рамките на отворения метод за координация. Ние потвърдихме важността от това да се реши проблема с недостига в здравния сектор, да се разпространяват най-добрите практики. Това е една наша основна цел. Комисията е като катализатор за промяна, тя подпомага националните усилия. Работният документ на Комисията за дългосрочни грижи е в процес на подготовка, за да се гарантира активно и достойно устаряване и тя ще излезе с този документ през 2011. Комисията подготви предложение 2012 година да се обяви за Европейска година за активно устаряване. Целта е да се подобри познанията в тази област, да се разпространят най-добрите практики, което е по-важно да се насърчат вземащите политически решения, да насърчат активното устаряване, да се предприемат активни мерки, да се набележат конкретни цели през 2011 година, за да могат да се представят реални постижения през Европейската година на активно устаряване през 2012. Вие подчертавате, че в повечето от държавите членки грижите за зависими лица се осигурява от семейството, от приятели и това продължава от няколко десетилетия. Във всички страни жените много по-често изпълняват ролята на лица, които полагат грижи, отколкото другите. Те трябва да получат подкрепа за техния принос, иначе ще се стигне до социално изключване. За да се подобри положението, държавите членки заедно с европейските институции трябва да обмислят сертифицирането на полагането на такива грижи, включително на лица, които се грижат за зависими роднини. Това са дейности, които се осъществяват най-вече от жени. Комисията приветства работата по въпросите за грижите, които бяха извършени от заинтересовани страни, от парламента, както и от организации на гражданското общество, като H Eurocares. Комисията не планира да създава обсерватория за активно устаряване насърчаването на активно остаряване. Една от е, целите на Европейската година за активно остаряване ще бъде създаден и специален вебсайт. Искам също да спомена и е, приноса на програмата за обучение на възрастните и Европейската година за доброволчески дейности 2011. Госпожа Лин, е, вие подчертахте колко важни са етическите въпроси, като въпроса за нареждане за отказ от реанимация. Комисията разбира важността на този проблем и аз добре е, разбирам какво стои зад вашия въпрос. Понякога ние трябва да се изразяваме с доста е, правен език. В този случай трябва да кажем, че подобни въпроси са изключително в правомощията на държавите членки и ние нямаме възможността на базата на Хартата за основните права да се намесваме в тези компетенции на държавите членки. Европейската комисия обаче предприе редица инициативи, включително създаването, е, организирането на 7 март 2008 на конференция, за да се подобри познанията в областта на е, малтретирането на възрастни хора и как може да се предотврати това малтретиране. През 2009 беше реализиран пилотен проект бяха избрани два проекта. Единия, който се отнася до следението на случай на малтретиране на възрастни хора, а втория разглежда съществуващите политики в Европейския съюз. Те бяха започнати и резултатите ще бъдат представени през есента на следващата година. Освен това, комисията се финансира редица дейности по програмата ДАФНЕ и програмата за обществено здраве. Комисията активно подкрепя работата, която се осъществява в Комисията по социалната защита и рамката за равенство относно социалните услуги. Рамката трябва да е достатъчно гъвкава, да се прилага на национално, регионално и местно ниво и от социалните и здравни служби. Една от областите, която, на която обръщаме важно внимание, е дългосрочното ти грижи. Хората, които полагат грижи, често трябва да, да намалят а, участието си на трудовия пазар срещу възнаграждение. Това се отразява на пазара на труда, това се отразява на техните доходи и бъдещи пенсионни права. Държавите членки а, трябва да работят а, по намирането на баланс между професионалния и личен живот. Създаването на социални а, услуги, които гарантират грижи и които осигуряват права на неформалните ли, лицата, които пролагат неформални грижи. Всичко това ще позволи на повече хора да участват в предоставянето на такива грижи. Ние разгледахме а, връзките между а, бедността и другите условия на живот и труд. Ние се намираме в самото начало на политиките, които разрушават връзките между социалните ерархии. Ние призоваваме за повече разбиране, за повече ам, изследвания, разработването на по-добри политики. В бъдеще ние трябва да гарантираме прилагането на успешен подход за полагането на грижи. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин комисар. Сега преминаваме към ораторите от името на политическите групи. Започваме от НП, господин Шогор, за две минути. Застаряването на европейското население е значителен проблем за всяка държава членка действителност трябва да полагаме все повече усилия за дългосрочните грижи на това все по-многобройно застаряващо население. Има различни традиции. В южните държави проблемите се решават вътре в семейството, докато в северноевропейските страни институционалните грижи са преобладаващи. Но ако те трябва да бъдат устойчиви, трябва да разгледаме и финансовия аспект. И всичко това, разбира се, повдига много сериозни въпроси. В Централна и Източна Европа и в моята страна неправителствените организации съществуват, също така и благотворителните дружества или църквата, които предоставят друг вид грижи. Но във всички случаи са затруднени без подкрепата на държавата. Има също така и е, други възможности. Е, чрез обучение, например, някои жени са били е, обучени, за да могат да предоставят такива услуги на е, възрастните хора. Аз подкрепям е, намеренията за е, изготвянето на такъв доклад и по-специално идеята за зелена книга, в която да се съберат най-добрия опит и най-добрите практики в държавите членки, за да могат да се очертаят е, достатъчно правилно решенията и да няма повече злоупотреби срещу възрастните хора. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Сега за групата на социалистите госпожа Гонц. Минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, по-дългата продължителност на живота е постижение, с което можем да се гордеем. И същевременно то е предизвикателство, защото трябва да се грижим за възрастните хора в едно застаряващо общество. Как можем да гарантираме участието в обществения живот на възрастните хора? Как можем да се борим срещу дискриминацията, насочена към тях, как можем да удължим прекараните в добро здраве години и да осигурим активно устаряване. Ще настъпи рано или късно моментът, когато Възрастният човек не може да се грижи сам за себе си. И тук вече идва нашата отговорност да му предоставим е, всички необходими е, грижи, особено за хората с по-низки доходи. Независимо от това дали грижите се полагат е, в собствените им домове или в старчески домове. Комисията ще ни помогне ли да постигнем тези цели? Преди всичко са ни необходими данни. Трябва да обърнем особено внимание на хората в най-неравностойно положение и да съберем добра практика в тази област. Благодаря. Благодаря. Госпожа Ламбер, две минути. Благодаря, господин Паскожо председател. Искам да благодаря на Лин за възможността да водим този дебат тази вечер. Приветствам много от нещата, казани от комисаря. Доста насърчаващи са казаните от него неща. Вие сигурно а, сте забелязали, че повечето въпроси отнася до уязвимостта на възрастните и че е важно хората да се чувстват в безопасност, в ръцете на онези, които полагат грижи за тях. Разбирам това, което казахте за компетентността на държавите членки. Отпорения метод за координация обаче съществува, за да могат да работят съвместно държавите членки по въпроси, които не са в компетенциите на Европейския съюз, но е от обща значимост. Някои от въпросите за полагането на основни грижи, за храненето са особено важни. Питам се също какви допълнителни стъпки може да предприеме комисията, за да убеди държавите членки, че би било изгодно да подкрепи лицата, които полагат неформални грижи. Става дума за милиарди, които могат да бъдат спестени от економиката, защото грижите се полагат от близки приятели или роднини, а не от държавата. Инвестирането в механизъм за подкрепа на лицата, полагащи грижи, се струва да бъде направено, а хората, вместо това хората да бъдат изолирани и да се влушават тяхното здраве, тъй като не получават нужната подкрепа. Вие казахте нещо за възможността за подобряване на квалификацията на лицата, полагащи грижи. Част от този въпрос не е само, че повечето тези лица са жени и че са необходими инвестиции в резолюцията се говори за нуждата от договори, за да се гарантира поне минимално възнаграждение. Какви са вашите коментари по този въпрос? Благодаря. Благодаря. От името на необвързаните, господин Стоянов. И съм живял дълго време заедно с нея. Затова знам от опит, че най-добрият начин да се погрижим за възрастните е като им подсигурим те сами да се грижат за себе си, доколкото е възможно – но дори тези които са в добра психическа и физическа форма за възрастта си са поставени пред непосилна задача. партия „атака” е повдигала този въпрос в предишния мандат и ще го правим и занапред. средната пенсия в българия едва минава сто евро. сто евро на месец колеги! с тези пари пенсионерите трябва да си купят лекарства да си платят сметките и обикновено най накрая да си осигурят храна причината за това състояние е в огромното ограбване на страната ни извършено последователно от предишните три правителства. това ограбване има име масова приватизация и трябва да отбележа че то беше проведено под одобрителния поглед на евроинституциите и на международния валутен фонд. активи за милиарди евро бяха откраднати от българя и сега не е странно че страната ни е с най ниските пенсии в европейския съюз. тази трагична ситуация трябва да ви бъде за пример когато се питате как да се погрижим за възрастните хора. Благодаря. Продължаваме с останалите оратори. Първо Томас Ман, две минути. Госпожо председател, Комисията обяви 2012 година за Европейска година за активно остаряване и беше обещано, че ще бъде изготвен доклад по този въпрос. Аз считам, че това е вярното послание в подходящия момент. Нараства броя на лицата над 80 годишна възраст, които все още са активни. Ще има такова увеличение тази група е от 60%. Ние призоваваме Европейската комисия да разгледа какъв е ефекта от полагането на грижи за възрастни. Знаем, че много семейства не са в състояние да се грижат за възрастните си родители сами. Нуждаем се от компетентен персонал, нуждаем се от лица, които имат висока квалификация за полагане на грижи Ние призоваваме за прозрачна, устойчива система за контрол. Трябва да се защитават лицата, нуждаещи се от грижи. Нуждаем се от е, етичен кодекс, от е, минимални стандарти за дългосрочни грижи, независимо от възрастта, от доходите, от е, здравните рискове. Хората трябва да могат да получават висококачествени грижи. Ние, ние трябва да оставяме тези хора сами с техните проблеми. Ние трябва да чакаме до 2012, за да създадем условията в обществото, в медиите за по-широко ангажиране с въпроса за активното остаряване. Нуждаем се от промяна в подхода за устойчива система за полагане на грижи, а не само на система, основаваща се на разходите. Благодаря, господин, господин Рапти. Госпожа Рапти за една минута. Благодаря, госпожо председател. Когато стоим тук и говорим за възрастните хора в залата, не се замисляме, може би, че един ден и ние ще устареем, и ние ще станем на по 80, 90, 100 години – как искаме да се отнасят другите към нас? Как се отнасяме към хората, които са ни родили, които са ни възпитали? Те са част от нашето богатство, те са част от нашата традиция, ако щете. Грижата за възрастните хора има етично, социално измерение, но има и социално измерение, защото всеки възрастен човек, който се нуждае от грижа, някой член от семейството ще трябва да работи повече у дома, пове, по-малко вън от а, къщи, което намалява доходите. Е, а, госпожа Рапти, благодаря на преводачите за това, че дават възможност и след полунощ да изкаже своето становище. Благодаря. Госпожа Тикао, една минута. Благодаря, госпожо председател. Е, господин комисар, според скорошна статистика до 2050 година броя на възрастните над 65 годишна възраст ще се увеличи а тези над 80 години ще се увеличат с 160%. Така че Европейския съюз трябва да намери решение за засиленото търсене на грижи за това население и да могат нашите системи да преживеят с този дефицит на работна ръка. Трябва да се намерят решения за транспорта, за, за жилищата и за туризма също така, който да отговори на тази ситуация. Приветствам приемането на е, регулирането на, е, транспорти, на транспортните средства е, за тези възрастни хора, които са с намалена мобилност. Благодаря. Сега в рамките на процедурата за спонтанни изказвания господин Николас поиска думата. Благодаря, господин, госпожо председател. Застаряването е предизвикателство за Европа и ние трябва да овладеем е, това демографско явление е, и начина по който ще се упражни натиск върху бюджета. Затова трябва да се въведат е, устойчиви политики, е, при солидарност между е, поколенията. Трябва да се борим също така и срещу дискриминацията на възрастните хора. Мисля, че е много важно в рамките именно на такава солидарност онези, които полагат грижите, също да имат права. Права, които да се гарантират юридически. Мисля, че обмена на добри практики между държавите членки ще е много важен качеството си на лекар бих искал да кажа, че съм против забраната, т.е. отказа от реанимация. Това е нарушение на основно право. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Заборска. Благодаря, госпожо председател. Авторите зададоха различни въпроси на Европейската комисия. Става дума за солидарност между поколенията. Искам да поставя още въпроси. По-рано говорихме за това, как Европейската комисия може да влияе на държавите членки. Защо комисията не предложи държавите членки да се фокусират върху полагането на грижи в семейни условия. Защо да не е възможно членовете на семейството да осигуряват повече грижи за възрастните си роднини? Защо тези, които са за солидарност между поколенията се подават на дискриминация. Благодаря. Господин Кели е последния оратор. Благодаря, госпожо председател. Съвсем своевременна е тази дискусия, защото проблемът чука на вратата. Не искам да благодаря на госпожа Лин за това, че откроява проблемите в така нареченото ни цивилизовано общество и малтретирането на възрастните хора в него. Комисията ще допринесе много, като очертае целите, предизвикателствата и решенията. Според мен тук има възможност. Възможност хората да работят и след пенсионна възраст, да пътуват, да допринасят за увеличаване на приходите от туризма извън активния сезон е, и да се развиват е, институционалните грижи, но има и нужда от финансово обезпечение, за да е, можем да гарантираме достойни грижи за възрастните хора. Благодаря. Благодаря. Давам думата сега на комисаря Андор. Президента. Госпожо председател, уважаеми депутати, Искам да повторя това, което беше казано в началото на разискванията за многообразието. Ние имаме 27 държави членки, които имат различни социални условия, различни материални условия. И това е основната причина, поради която комисията работи по рамка за равенството. Ние считаме, че това е правилното правилната концепция. Ще видим как ще подейства. Този въпрос се обсъжда и с Европейския парламент напоследък. Един от ключовите въпроси, където можем да направим и заключение, е как дългосрочните грижи могат да се обвържат с програмата ни за работни места – какви са възможностите за създаване на нови работни места, как можем да включим това в програмата за квалификация и как можем да допринесем повече за обучението и за създаването на по-голям набор или брой на лица, които могат да полагат професионални грижи. Доколко трябва да се формализират тези услуги, това е открит въпрос. Голяма част от работата, която се извърши, извършва е неформална. Тя се осъществява от роднини в рамките на семейството. Регулирането, повишаването на стандартите или поставянето на определени условия в рамките на семейството, на роднините, очевидно е нещо, което би било твърде травмиращо. Формализирането на тези услуги или тези гризи ще доведе до разходи, до увеличаване на дан... ще постави въпроса свързани с данъчното облагане и ще се окажем в задънена улица в много отношения. Така че отговорът не е лесен въпреки че действително има нужда да се подобрят условията на лицата, които се нуждаят от подобни услуги, които са зависими от дългосрочни грижи. Същевременно трябва да отчитаме и нуждите на унези, които осигуряват тези грижи. Ние смятаме да събираме информация, да разпространяваме най-добрите практики, включително чрез използване на отворения метод на координация. След няколко часа ще се срещна с няколко министри в Лиеж по време на конференция, посветена на пенсионното осигуряване. Това ще бъде подходяща възможност да им предам посланието на Европейския парламент по този въпрос. Относно работата ни по пенсионното осигуряване, това е също въпрос, свързан с социалното осигуряване като цяло, недостатъчните доходи на възрастните лица. Имаме дългосрочен план да продължим работата по пенсиите, да положим сериозни усилия в сферата на демографските условия, Предстоящите председателства на Унгария и Полша проявяват засилен интерес към тази тематика и към намирането на вярната рамка. След това ще а, организираме Европейската година за активно остаряване. Не става дума само за заетост, за осигуряване на пенсии по възраст, а по-скоро за опазване на здравето, за подобряване на обучението през целия живот в рамките на институциите за подобряване на качеството на живота. Това е в основни линии рамката, която предвиждаме. Ще продължим нашата работа. Имаме много предизвикателства пред себе си но имаме общи морални ангажименти и заедно можем да постигнем резултати. Благодаря. Сега давам думата на автора госпожа Лин за една минута. Благодаря много. Благодаря на всички, които се изказаха. Благодаря и на комисията за казаното тази вечер. Всичко беше много полезно. В дискусията стана ясно, че тук говорим за етичен кодекс, не говорим за законодателство, както почертах и преди. И чухме един добър а, пример от България. При а, 100 евро а, месечна пенсия могат ли хората да си позволят да плащат за дългосрочни а, грижи? или пък за въпроса за отказа от реанимация. Не говорим тук за уеднаквяване на законодателството, а за разпространение на добра практика, за което може да ни помогне комисията. Още веднъж благодаря. Благодаря и на преводачите за това, че те останаха и след предвиденото за тях работно време. Благодаря. Благодаря. Има проекто резолюция. Приключваме разискването. Гласуването ще се проведе в четвъртък 12 часа на обяд. Благодаря. Председателят любезно благодаря на преводачите. Утре продължаваме работа от 9 часа сутрин.